Минаваме към приемане на дневния ред за тази седмица, който бе прият на председателския съвет на 16 октомври, съгласно правилника за вътрешен ред. Получил, получили сте дневния ред. За днес няма предложение за изменение на дневния ред. Ζήτησα να παρέμβω για Господин председател, взимам думата по две причини. Първо, Получен 163 относно едноминутните изказвания. Поисках едноминутно изказване е, за различните репарации за е, Германия, за войната. Най-вече заради хората, които са били екзекутирани по време на немската окупация на е, Гърция но според секретарията не е имало достатъчно време за мене, за да се изкажа. Но, господин председател, виждам, че днес, в понеделник, няма едноминутни изказвания и са преместени за четвъртък, когато имаме само два часа. Господин председател, ако не можем да говорим днес по темата в 7 часа. Нека да имаме възможност да говорим до 10 или 11 часа вечерта. Защото не можем да, всеки път да се събираме в такива ограничени времеви интервали. Искам този елемент от дневния ред да се върне за днес. Благодаря. Благодаря. Ясно е посланието ви. Сега искам да кажа първо, че подобен тип изменения трябва да бъдат представени до 4 часа. Такъв е правилника. Вие сте нов депутат, предполагам, че за това не знаете, за това ви давам тези указания и а, евентуално днес ще обсъдим въпроса с едноминутните изказвания. Тези промени не са свързани с съдържанието, а по чисто формални причини, защото имаме изслушвания предвидени за тази вечер. И е, това са цел да дадем два е, поста в Европейската комисия. И за това е, по изключение едноминутните изказвания са предвидени за друга дата. Просто въпрос на организация е, и мобилизиране от наша страна за изслушванията. Ако искаме да гласуваме за избора на Европейска комисия в сряда. Така че ето това са формалните причини. Само това е. Госпожа Франк, е? Благодаря съвсем накратко. Искам да обърна внимание, че в немската версия на дневния ред има грешка. Казва се сряда по обед избор на Европейската комисия. Мисля, че е, грешката е съвсем ясна, защото според съответните разпоредби избор на комисията се извършва от, от националните правителства, а парламента само потвърждава анблок 28-те комисаря. Моля да коригирате грешката. Ja, das ist äh, sicher eine interessante Variante. Да, да, е, интересен вариант на превода. Е, съвсем ясно си има разписано е, раз, правилата за, за избиране на комисията, но и там пише също на немски избор. 10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 Αυτό απερίφθη από το Προεδρείο. Бях е, предложил да се разгледа този въпрос по спешност. Става дума за окупацията от страна на Турция на Кипър и сега разбираме, че днес е, е, турски кораб е нарушил гръцките води. Така че искам да обърна внимание по този въпрос спешно да бъде разгледан в пленарна зала. Благодаря. Разбирам ви, но това не е процедурен въпрос. Съжалявам, ако сте имали проблеми с телефона, но бихте могли да поискате и промяна на дневния ред по имейл, а не по телефон. Отново процедурен въпрос ли имате? Wollen Sie zur Tagesordnung, oder zu anderen Tag? Процедурен въпрос по дневния ред за понеделник ли имате? Ние сме в дневния ред за понеделник. Въпросът ви за понеделник ли е или вторник? Вторник, добре. Добре, вторник. Давам ви думата, колега. Monsieur le Président, е, Господин председател, председателския съвет бе предвидел за бюджетната дискусия първо проекто бюджета 2015 година, а след това коригираш бюджет номер 2 за 2014 година. Заедно с координаторите на Комисията на бюджетите решихме и молиме да бъдат разместени, да разместен реда на обсъждане, да обсъдим първо коригираш бюджет 2014 и след това проект проекто бюджета за 2015 година. Е, бюджетният е, дебат всъщност ще бъде по тези 300 милиарда, които предлагат председателят Юнкер. Но за момента е, важно е да обсъдиме неизплатените фактури от 2010 година на само 2010 година неплатените фактури се увеличават. 11, мили... 11 милиарда 11, 16 2013 и вероятно 30 милиарда до края, милиарда до края на 2014 година. Това е един много съмнителен дълг, който ние не можем да, пред който не можем да си затваряме очите и не можем да оставим нещата така. За това смятам, че трябва първо да обсъдиме проекто коригираш бюджет 2014 година, за да можем да стабилизираме дълга. На трилога, който бе проведен през в четвъртък, заедно с координаторите, взехме решение да се разгледа първо коригиращ бюджет 2014 и след това проекто бюджет 2015 година. За това ви моля да изменим дневния ред а, по този начин. Благодаря, господин Ачи. Това вече беше решено в председателския, на председателския съвет относно коригиращия бюджет номер 2 за 2014. Той беше отложен и ще се дискутира първо общо бюджета 2015. Така че вашето желание вече беше взето предвид. И искам също да ви благодаря за това, че сигнализирате с каква е ситуацията и също през всички тези години сте имали <laughs> тъжната привилегия да взимате думата по тези въпроси или да понасяте през изминалите години. Други желащи да вземат думата? Не. В такъв случай стигаме до дневния ред за сряда. Групата ЕКР поиска обяснение от председателя за външната политика. за, за Азия Биби. Господин Вандален, имате думата. Благодаря, господин председател. Обръщам се е, към вас не като лице от нашата група, а като лице, което се занимава със свободата на мислене Знаете е, случая с Пакистан, законодателството, което позволява да се осъди а, този, който а, е, според тях е обидил пророка. И а, е, съответно най-тежкото наказание е смъртна присъда, като госпожа Азия Бими счита, че е богохулствала и съответно е съдена на смърт. Миналия четвъртък съда потвърди присъдата. Потвърди се присъдата на госпожа Биби и ние трябва да продължим с усилията, за да избегнем това смъртно наказание, за да може да се а, отмени присъдата. И се надяваме да имаме също обмен на становища с нашия представител. Благодаря. Für den Antrag möchte Frau Abgeordnete Björk sprechen. Bitte sehr. Кой иска да застане зад това предложение? Благодаря. Гое, групата. Ние се притесняваме изключително много от случая с Азия Биби. Въпросът е как въобще може да се намали броя на смъртните присъди. 2013 година 778 души са били осъдени на смърт. Над 900 са били екзекутирани. Над 3000 души са в момента в затворите с смъртна присъда. И затова в пленарна зала вероятно трябва да имаме един по-общ дебат по подобни въпроси. Председателят. Благодаря. Има ли някой, който е против предложението? Има ли някой, който иска да се изкаже против това предложение? Не. Тогава поставям въпроса на гласуване. Който е за това да добавим трета точка в дневния ред, моля да гласуват против. Въздържали се? Предложението се приема. Няма други искания за промяна на дневния ред за сряда, за четвъртък, да, не. За четвъртък ли става дума? Заповядайте. Кажете. Извинете, господин председател, аз не разбрах какво включихме в дневния ред. Има предложение от една група и контрапредложение от друга група, така че гласуването не, не, не поясни нещата. Можете ли да кажете какво гласувахме и какво включихме в дневния ред? Много ви моля. Der Antrag von Herrn Van Dalen beinhaltete da... Господин Van Dalen поиска госпожа Аштън да, да, да включи в нейните обяснения а, една точка свързана с Азия Биби, която бе осъдена на смърт. Госпожа Бьорк а, подкрепи това предложение и няма а, никой не се произнесе против. Напротив, госпожа Бьорка каза, че подкрепя. Вие, пред, вие казахте, че предпочитате да имате един по-широкомащабен дебат на тази тема, но в момента не можем да включим един такъв широкомащабен дебат. Какво повече от това бихте искали да включиме, госпожа, госпожа Бирка? Извинете. Аз съм а, а, нова в парламента. Не бих искала да обсъждаме един отделен случай, а да обсъдиме с върховния представител цялостния проблем, свързан с смъртните присъди. Не просто един частен случай, а да говориме за цялото явление, което се повече и повече се увеличава в целия свят. Hatte Ihre Äußerung so verstanden? Доколкото разбрах, въпреки всичко, имаме подкрепа. Добре. Предполагам, че по принцип това не е подкрепа, просто друга емоция, доколкото виждам альтернативно предложение а, по време на гласуването ми се стори, госпожа Бьорк, че а, повечето от колегите тук в залата подкрепят предложението на господин Мандален, а вие искате по-широк дебат за смъртното наказание. А, няма за първи път да обсъждаме смъртното наказание в тази институция но мисля, че така иначе имаме мнозинство за предложението на колегата Ван Дален. А сега това разбирам от вашето изказване сега. Ако правилно ви разбирам, госпожа Бьорк, искате да гласувате за вашата резолюция? Добре. Добре. Продължаваме с резолюцията на госпожа Бьорк в такъв случай. Няма да дискутираме детайли но просто да имаме обща резолюция за смъртното наказание. Кой е за резолюцията на госпожа Бьорк? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Сега, господин Ван Дален, кой е за... Момент само, момент. Кой е за предложението на господин Ван Дален? Кой е против? Кой се въздържа? Мнозинството е за. Благодаря. А сега, относно четвъртък, стигаме до обясненията на комисията за представене на управлението за наводненията. Господин комисар Борг има думата. Thank you. Thank you, благодаря, господин председател. От името на комисията и комисар Георгиева